Благодаря. Благодаря ви. Е, ще говоря на английски. Както казах, е, на френски също бих могла, но ще бъде много по-бавно. Аз разполагам само с 15 минути, за да представя е, тази твърде широка тематика. Аз се надявам на е, добри въпроси от ваша страна, за да можем да изясним всичко, което ви интересува. Както казахте, господин председателю, живеем в трудни времена, много трудни времена. 3600 жертви в Украина, почти толкова починали от ебола. Ако погледнем на юг, на изток, на юго-исток, ако погледнем към Лампетуза, и случилото се буквално преди броени дни, трябва да се замислим за бъдещето. И въпросът, на който трябва да отговорим, е всъщност въпроса, който ни задават гражданите. В тези трудни времена, какво прави Европейския съюз? Къде сме? Как можем да гарантираме, че ще изпълним ролята си? Разполагаме с необходимия инструментариум, след приемането на договор от Лисабон. Имаме и СВД. В следващите пет години трябва да оформим общата ни политика, общата ни визия, обща ни стратегия. И това ще бъде първата ми задача през едните пет години. Да оформим истински обща политика. Аз знам, че това звучи наивно за някой от вас. Някои казват, че държавите членки винаги ще имат своя собствена външна политика и политика на сигурност. Други а, казват, а, че а, тази европейска политика ще бъде просто 29-та подред. Но трябва да е съвсем ясно, че в трудния свят, в който живеем, в трудните времена, в които живеем, не бива да се отказваме от нашите отговорности, от нашия дълг. Трябва да мислим мащабно, да вървим напред с визия да преодоляваме кризите, да ги предотвратяваме, да работим за урегулиране на конфликти и то в глобален мащаб. Това е в наш собствен интерес. Това трябва да е ясно. Няма нито една вътрешна приоритетна задача на Европейския съюз, която да няма и външно измерение – и нито една от държавите членки сама по себе си не може да се справи сама. Искам да ви припомня какво каза председателя Юнкер пред парламента. Използвайте потенциала в областта на външните отношения. Какво може да се направи за постигане на целта? Има три елемента. Първо, съпричастност и чувство на притежание на политиката. Твърде късно е, когато вече е съгласуван един текст. Твърде късно е да се реагира, когато кризата е настъпила. Ние се нуждаем от е, едно общо виждане още от самото начало. Затова ще започна своя мандат първо с е, обиколка на 28-те столици, започвайки с следващото председателство Латвия. И ще се срещна не само с правителството, не само с министрите на външните работи, но и с парламентите, неправителствени организации, е, мозъчни тръстове, представители на академичните страни, е, за да се види как се формира общност за общо виждане и обща политика – така ще започнем и е хубаво, че разполагаме с цели 5 години. Второ, трябва да работим съвместно. Много ще се радвам, ако след 5 години вече не говорим за ние и тях. Ние в а, а, държавите членки и те институциите на Европейския съюз, да се говори за нас, независимо дали говорим за парламента, за Европейската комисия, за останалите институции. Аз зная, че много зависи от начина по който е, ще можем да дадем максимален политически принос е, към структурирането на общата ни дейност. Но не мога да искам от структурите да взаимодействат, ако аз самата не го правя. Ето защо реших и обявявам, че още от е, първия ден на своето назначение е, ще се пренеса в е, сградата Берлемон. Това не значи, че аз се отказвам от част от задачите си в СВД. Просто искам да подчертая, че ще държа на взаимодействието между всички институции. Това означава, че ще присъствам и на заседанията на колегиума на Европейската комисия. Трябва да намерим начин да поделяме задачите си. Трето, трябва да съгласуваме всички действия, всяка политика, която има и външно измерение – с комисарите, които е, в ресора си имат външни отношения, но и всички останали. Няма портфейл, няма тема, която поне потенциално да няма отношение към е, външнополитическите аспекти. Миграцията, измененията на климата, енергетиката, търговията и всички останали. Споразумяхме се с председателя Юнкер, че ще координирам и председателствам една група, която ще провежда ежемесечни заседания в различен формат, зависи от е, дневния ред. През първата седмица от встъпването ни в длъжност, т.е. в началото на ноември, ще се проведе първото заседание. Трябва да се координира повече и по-ефикасно вътрешната и външната политика. Ако погледнем основните предизвикателства за сигурността, съвсем ясно е, че ни трябва това съгласуване. Помислете за тероризма, помислете за миграционните потоци, помислете за сигурността и отбраната. Трябва да работим в различни формати, в зависимост от съдържанието. Тъй като споменах сигурността и отбраната, искам да добавя, че разчитам на а, колегите с а, разбирането им, че това е един от четирите приоритета, е, както многократно сме показвали и в е, парламентарната асамблея на е, НАТО и другаде по член 21. Да се работи за мира, да се предотвратяват конфликти, да се укрепва мира. Това ще бъде пътеводната ми звезда. И тъй като говорим за сигурност и отбрана, това е е, е една от задачите ми. Европейската агенция по отбраната е в моя е, ресор. Председателстването на, фор... на официалните и неофициалните съвети на министрите по отбраната ще имам и е, граждански и военни мисии. Зная, че мога да разчитам на Европейския парламент и по-конкретно на вашата парламентарна комисия, на опита, на визията за постигане на целите. И това е предизвикателство. Не е лесно. Аз знам, че е така, но според мен можем а, да изградим особено добри отношения с вашата парламентарна комисия. За мен това не е просто дълг. Не ми е просто вменено в задълженията, а защото искрено вярвам, че това отговаря на нашите общи интереси. Ако успеем да постигнем всичко това, мисля, че ще успеем и да изпълним своите отговорности, както вече казаха. Това лично за мен означава преди всичко всеки от нас да се заеме с своята задача, а това никак не е лесно. Не само политиката на е, съседство в непосредствените ни съседи, но и по-нашироко. Започвам с Балканите и Турция. Мисля, че разширяването е най-добрата, ако не и единствената гаранция за разпространението на демокрацията, мира и економическото развитие. По отношение на изтока, трябва да обърнем по-голямо внимание в различни форми, започвайки с пълна подкрепа за Украина в областта на сигурността, политическия процес, институционалните реформи, економическите предизвикателства и енергийните предизвикателства. Трябва да подкрепим Молдова и Грузия, особено през едните няколко месеца. Трябва да работим с Армения, Азербайджан и Беларус по предстоящия ни път. Трябва да обърнем внимание на нашия източен съсед Русия в непосредствено бъдеще за пълно изпълнение на Минското споразумение, да подкрепим усилията на Порошенко за постигане на мир в източната част на Украина. Бях с вас преди около месец и говорихме по тази тема. И тогава казах, че е, е, е стратегическа за нас страна, дори в момента да не ни е партньор, да е такова положението. Трябва да мислим стратегически. Когато говоря за повишено внимание към изтока, не забравям повишеното внимание, което е необходимо и на юг. Близкият изток трябва да се превърне ефективен субект и да се предприемат общи действия за спиране на ИДИЛ. ИДИЛ е голяма заплаха за всички нас. Не като страна, не като изразител на исляма. Голяма роля може да изиграе Европейския съюз заедно с ООН е, и съседните страни. Но трябва да обърнем внимание на положителните примери, за да не се превърнат в обратното. На първо място се сещам за Тунис, но също и за Марокко. Трябва много, много да работим на юг. И южните съседи на нашите южни съседи. Иначе казано Африка. Те да бъдат не само получатели на помощи, но и партньори. И като италянка трябва да кажа, че е необходимо да обърне внимание на далечния север, на Арктика. За сега там всичко е тихо, но не можем да го приемаме за даденост. Може да не продължи безкрайно така. За мен не е противоречие да казвам, че трябва да е повишено вниманието ни и към изтока, и към юга. Трябва да направим всичко възможно и то едновременно. И то заедно. Голяма е тази задача, предизвикателството е все по-голямо, но в трудния свят, в трудните времена, в които живеем, залагаме на ключовите партньори, които са за нас не само приятели, но и хора, с които работим заедно с голямо доверие. Трансатлантическото партньорство днес повече от всякога е стратегическо. От гледна точка на сигурността съм готова да работя с новия генерален секретар на НАТО Ян Столтенберг, с когото сме и лични а, приятели. С а, Сесилия а, съм убедена, че а, сте обсъждали а, трансатлантическото партньорство в областта на търговията. Трябва да кажа, че търговията е не само економически инструмент, тя е и стратегически инструмент. Трябва да работим и по глобалните предизвикателства. Ключов партньор за нас е и Латинска Америка – не само а, е, двете страни, които са ни е, стратегически а, е, партньори по-отделно, но Латинска Америка и Карибския басейн като цяло. През а, юни имахме възможност на среща на върха Европейския съюз, а, Латинска Америка, а, Карибския регион да подновим а, а, своето сътрудничество и да видим новите възможности. Очевидно, регионализма е важен а, за Латинска Америка и това трябва да имаме предвид. В Азия също имаме а, своите а, партньори. Отделни страни а, Китай, а, Република а, Корея, Япония и други, но а, трябва да работим и с региона като цяло. Дори с страни, които в момента за нас не са ключови партньори, но с малко инвестиции може да се постигне много. Освен това смятам, че трябва да работим съвместно и с други организации, регионални и международни. Започвам с ООН, разбира се, споменах вече НАТО, но и регионалните. ОССЕ, Съвета на Европа, Лигата на арабските страни, Африканския съюз. Имаме обща програма Имаме и обща дейност. Измененията на климата е, придобиват все по-голяма актуалност за нас. Правата на човека. Ние като европейци имаме особена отговорност, е, за да имаме последователност в програмата за действия, включително и вътрешни. Тук има три основни насоки. Свобода на медиите, жените и свободата на вероисповеданията. Накрая, но не по значение, програмата за развитие на ООН след 2015 година. Мисля, че можем да изиграем много голяма роля за формиране на една програма, не само с класическото разбиране за е, развитието, но и по е, климата, е, устойчивостта във връзка с нашите външни действия. Благодаря ви, очаквам вашите въпроси.